As to the order... Реда на... Относно реда за гласуване на точките, Ауде поиска командироването на работниците да се гласува последно, защото един от заместниците от тази политическа група ще дойде с закъснение. С ваше съгласие ще гласуваме тази точка последно.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 Нека да направим проверка, моля. Гласувайте електронно. I close the vote. Прекратете гласуването. Вие сте за. Добре. Приема се. Компромис 7 за. Против. Въздържали се. Приема се.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 Компромис 4 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 12 за, против. Нека да направим проверка, моля. Vous контр, окей. Okay. Вие сте против, добре. Uh, she's against. So that means that it... В такъв случай се отхвърля 11 гласа за, 11 гласа против. Сега гласуваме прото доклада като цяло. Електронно гласуване, моля гласувайте. Yes, uh, Приема се поздравления за господин Хризогонос. Продължаваме с проект от доклада на господин Любретон. но с за пропорционалност. Sorry? Everybody prepared? So... Всички ли сте готови? Добре. Изменение номер 30 за. против. Нека да направим проверка, моля. Бузет êtes контр, ou За или против гласовата госпожа? А, системата ви работи добре. To two more people. Още двама колеги трябва да гласуват. Прекратете гласуването. Приема се. Продължаваме с изменение 56. Не, всъщност преминаваме към окончателното гласуване, електронно гласуване, моля гласувайте. Доста бързо се справихме. One more. Още един голяйка. трябва да гласувам. Един колега не е гласувал. Добре, прекратете гласуването. Не се приема. We don't have an opinion. Нямаме становище. Добре. проекто становището на госпожа Гутеланд е, е, гласуваме проекто становището, моля гласувайте. Проекто становището на госпожа Юте Гутеланд Two more people to cast the okay. I close the vote. Прекратете гласуването. Приема се с ясно мнозинство. Поздравления за госпожа Гутеланд. А сега ще гласуваме по командироването на работниците. Докладчик е господин Капада. Компромис номер 10 за против Нека да направим проверка, моля, за да сме сигурни. One more person now. I close the vote. Uh, adopt. Прекратете гласуването. Приема се. Изменение номер 8 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Искате да направим проверка? Добре. Проверка на изменение номер 8. Yes, close the vote. Adopted. Приема се. Изменение 76 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Искате да направим проверка? Добре. It quite clear to me, but... Резултатът ми се струва ясен, но добре. Отхвърля се. 84 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 11 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение номер 10. За. Прескочваме две-три страници и гласуваме изменение 10. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 114 за. А, извинете, то е идентично 115 за, против, въздържали се. Нека да направим проверка, ако обичате. The... Прекратете гласуването. Отхвърля се. Изменение 11 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 12 за. Искате проверка на изменение 11? Да, моля. I have to admit that I see... Признавам ви, че малцино да сдигат ясно ръка. It has been adopted. Приема се. Извинете. Изменение 12 за. Против. Въздържали се. Приема се. 116 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменени 13 за. Против. Въздържали се. Приема се. 117 за. Против. Въздържали се. Приема се. 118 за против. Нека да направим проверка. Извинение 118. Моля, гласувайте. Отхвърля се. 119 за, против, въздържали се, съжалявам, но трябва отново да направим проверка. and it has been rejected. Отхвърля се. 120 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 121 е недопустимо, така че няма да го гласуваме. Изменени 18 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 19 за. Искате да направим проверка? Добре, изменени 19 за. Против. Нека да направим проверка. Изменени 19. Моля, гласувайте. Приема се. Изменени 20 за. против, въздържали се, приема се. 21 за, против, въздържали се, отхвърля се. 23 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение първо за, против,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 въздържали се, отхвърля се. 3 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 3 е за, против, въздържали се, приема се. Компромис 4 за, против,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 въздържали се, приема се. Изменение 5 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 6 за, против, въздържали се, приема се. 48 за, против, въздържали се, отхвърля се. 47 за. Против. Нека да направим проверка. Прекратете гласуването. Приема се. Компромис 7 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 8 за, против, въздържали се, приема се. 59 и 60 за, против, въздържали се, отхвърля се. С 62 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 663 за, против, въздържали се, приема се. 64 за, против. Нека да направим проверка. Изменение 64. Моля, гласувайте. Приема се. Компромис 9 за. Против. Въздържали се. Приема се. Окончателно гласуване, електронно гласуване. Моля, гласувайте. Още двама колеги трябва да гласуват. Прекратете гласуването. Приема се. Поздравления за господин Камада. Добре. С това приключваме гласуването. Next two items we just take note of, 27 and 28. In, now we continue by... И така, продължаваме с точка 27, 28 и 29 е, разглеждане на делегирани актове и мерки за изпълнение. Е, Господин Чампаски, искахте да вземете думата ли? Окей. Okay. И така, пристъпваме към точка 12 и 13. Обединени точки. Най-напред давам думата на господин Сайер, който е докладчик. Благодаря, господин председател. Ето, че отново сме изправени пред е, ново предложение за адаптиране е, на законодателни актове е, съобразно... Председателя, извинете, господин Сайер. Господин Сайер, благодаря. Тъй като не за първ път обсъждаме въпроса, ще бъда кратък. Все пак искам да ви напомня, както винаги съм го правил. Последния път бях е, поканен на председателския съвет, е, за да направя доклад по този въпрос. Почти 10 години след приемането на Лисабонския договор, е, ние продължаваме да се занимаваме с тези проблеми. Те са свързани с структурен проблем в самия договор – по същество се създава ситуация, при която парламента и съвета трябва да са равноправни партньори. Но няма, но, но правата им не са разписани достатъчно ясно. Едновременно с това те имат съвършенно различни мнения парламента не просто разработва становища, но също така има интереси. Е, парламента, е, след като осъзна делегирането, което значително нарасна през последното десетилетие, е, парламента иска да гледа под око какво законодателство се приема и какво става след това което означава, е, че е, ние спадаме е, в блокирана ситуация или тъпчем на едно място, ако предпочитате. В края на краищата парламента и съвета трябва да се разберат по определени критерии. В момента ние правим различно упражнение, но ние имаме доклад. Позицията на парламента е ясен. Това е доклад, който аз съм разработил преди години и там ние ясно сме посочили какво е разграничението и е, каква разлика трябва да се прави между е, делегирани актове и актове за изпълнение. Възоснова на тези принципи за нас те са водеща насока. С други думи, няма да има проблеми ние да разработваме становища по доклади. Проблемът е когато трябва да водим преговори по това с съвета. Е, и е, особено в ситуации, при които няма делегирани актове, а актове за изпълнение. Именно тях ние можем да проследим и да разберем какво става е, след приемането им. Какво става в момента? Е, имаме една репетиция, повторение на фаза, която преживяхме преди три години. Е, три процедури по омнибус, не си спомням, беше преди около пет години. Комисията встъпи, макар че е неутрален партньор, но аз мисля, че повечето от точки и критериите, които те е, предлагат, са сходни до нашите. Така че по тази точка възглед ни са доста близки, но все пак имаше предложение за три процедури омнибус, което е жертва на дерегулирането. Аз мисля, че това беше грешка, беше въпрос на срок, но все пак това не е просто една точка, която отпадна от законодателния ред на законодателството. Комисията разруши три омнибуса. Едновременно с това ние не можахме да се разборем с съвета. Започнаха преговори, имаше тристранни срещи е, след е, е, разрешение, което тази комисия ми даде. И ние постигнахме успех. Изтече доста време. Това означава, че трябва да започнем от начало. Междувременно в парламента упражнението продължава. Комисиите в областите на техни компетенции институции, особено по новото законодателство, вече прилагат тези критерии. Това отнема много време. Това е друго упражнение. Неколкократно сме го обсъждали. Сега е, сме по-скоро в навечерието на преговори. Е, ще започнем преговори с съвета. Далеч не е лесно. Миналата седмица е, първоначалната среща не се състоя, така че първоначалната среща все още не е проведена. Има известна надежда. Двете упражнения, което водим съвместно, възоснова на новото предложение на комисията, имаме два пакета. Е, два пакета за хармонизиране. Това означава, че е, по единия говорим за правна компетентност. Това е, е ясна компетентност на Комисията по правни въпроси. Е, други са от компетенциите на други комисии, омнибус, с други думи има много правила. Тоест в конкретния случай, предвид документа, който вече съм ви предложил, да се придържаме към подхода, който разработихме преди 5 години. Същия подход, което означава, че при условия условие, че вече са на лице съвсем ясни правила, както за парламента, е, като се има предвид, че нашата комисия, комисия по правни въпроси, отговаря за хармонизирането, Причината е ясна. Трябва просто да имаме обединен подход от името на парламента. Тоест, ако всяка парламентарна комисия отделно прави нещо, всеки може да каже, че го прави по определен начин, Та, въпреки, че парламента действа възоснова на критерии, които аз съм предложил, все пак е, е съвета понякога се държи безпринципно и е, е, ние имаме предвид актовете за изпълнение. Искаме да се придържаме към нашето законодателство. Понякога колегите не са наясно с правната страна на въпроса и комисията по правни въпроси трябва да бъде комисията, която да се опита, приключвам, да тази комисия трябва да се опита да създаде последователна линия. По този начин нашата комисия става по-силна. Това е моята гледна точка. Ако сме единни, макар и да пропуснем тактически възможности, все пак, ако сме единни, имаме ясен възглед. Аз не просто от време на време, но редовно се допитвам до председателите на парламентарните комисии в опита си да унифицирам позицията. Та, в заключение, моето е, предложение е да се придържаме към досегашната ни линия, да имаме един доклад, в който да включваме становища. Становищата на комисиите, които нямат специален статут. Искам да ви кажа, е, че съм работил с другите комисии. Те ни се доверяват. Е, доверяват ми се, че ще вземем предвид това, което те правят, макар понякога е, е, да е, сме претрупани с работа, но искам да ви кажа, че по този начин може би ще можем да работим. Нека да започнем процеса. Той ще бъде дълъг, преговорите със съвета далеч няма да са лесни, но вече имаме 10 годишен опит, така че това улеснява работата. И накрая искам да кажа, че по всеки всяко едно законодателство аз задавам този въпрос. Делегираните или актове или актовете е, за изпълнение са препани камък. Ние им посвещаваме значителна част от времето ни. Мисля, че и съвета проявява интерес, особено след като е, направихме сериозни отстъпки по интерституционалното споразумение. Това им дава възможност дори при делегираните актове да се допитат до експерти. Парламентът беше дълго време против това, но все пак направихме жест, е, за да започнат преговорите по общите критерии и е, макар и неохотно, но е, е, така странно е, че това се вписа в линията и се надявам от тук нататък да тръгне в правилна посока. Надявам се това да стане бързо до края на годината. Надявам се до края на годината да приключим работата по тези два досията. Председателя, благодаря господин Сайер, господин Буда. Господин Председател, е, Искам от сърце да благодаря на господин Сайер за казаното. Аз съм докладчик в комисия Агри по това становище и естествено проявявам жив интерес към подхода към тези въпроси. Предложих да променим е, двата регламента в Комисията по селско стопанство – аз е, смятам, че е, всяка парламентарна комисия е, трябва да се занимава единствено с въпросите от най-на компетентност. Мисля, че трябва да се намесим обаче, за да се види как. Дали чрез делегирани актове или чрез актове за изпълнение. Мисля, че ние трябва да изберем делегираните актове но, от друга страна, в нашата комисия, която е комисия по правни въпроси, е, имаме е, специфичните познания, които са необходими, за да се занимаем с този въпрос. Е, така че може би трябва да чуем и разнение от комисията. Всяка гледна точка на нашата комисия е добре дошла. Председателя, представители на комисията, господин Клаус, има ли кратък коментар? Наблягам, кратък. Благодаря, господин председател. Разбира се, че комисията е на ваше разположение по тази работа в каквато и форма да придобие работата, вътре във вашата комисия или извън нея. Аз искам да кажа, че това е втори опит за хармонизиране. Първия пропусна в съвета. На времето комисията го отегли, защото нямаше движение по въпроса. Това, което отбелязвам сега е, че настоящето предложение е доста различно. Техниката, която комисията избира е различна. Сега ние идваме в парламента е, по всеки акт. Говорим за 608 акта, които са в е, е, пакета. Има около 500 индивидуални акта специално за парламента. Трябва да се вземе позиция за всеки един от тях. И приключвам. Това, което е много важно за комисията, е това, което е предвидено по интернационалното споразумение за по-добро законодателство. Това споразумение е от миналата година. В отговор на искането на парламента е посочено необходимо да се впишем в правната рамка, въведена по Лисабонския договор. Какво е въведено по Лисабонския договор? И именно е, нова рамка за парламента, която предвижда два вида актове – делегирани актове и тактове за изпълнение. Това е избора, който е направен. Възоснова на този избор комисията прави своето предложение. Става въпрос за чисто техническо упражнение по хармонизиране. Според Европейската комисия в нашето предложение ние не правим никаква преценка нито за нуждите на парламента, нито за необходимостта от политическа преценка. Има ли такава необходимост или не? Правим просто техническо хармонизиране на делегираните актове или на актовете за изпълнение. В повечето от случаи това хармонизиране беше на лице поради сходно правно естество на делегираните актове, както и на актовете за изпълнение. С удоволствие ще работя с вас за бъдеще. Парламента, председателя, благодаря. приключваме тази точка, но имаме проблем с времето. Ние не успяхме да обсъдим две точки, които е, са отложени от вчера. Благодаря на госпожа Делво и на господин Джамбаски. Давам ви думата, но ако обичате, бъдете кратки или да отложим темата. Госпожа Делво иска да отложим темата, господин Джамбаски също. Благодаря ви за което което означава, че се вписваме в времето. Сега ще се спрем на предложението по несъстоятелност. Искам да приветствам нашите почитаеми гости за това изслушване. И без допълнителни встъпителни забележки, Незабавно е, давам думата на госпожа Летиция Гайо, е, която е, е ръководител на Banking Business Legal Services, която отговаря за а, а, а, службата по управление на риска. Имате думата. So many thanks, Много благодаря, господин председател. На немски продължава оратора. Добър ден, уважаеми госпожи и господа. За мен е чест да съм тук сред вас. Благодаря за това, че ме поканихте. И отново на английски язик. Благодаря за това, че ме поканихте на това толкова интересно изслушване. Моля ви да гледате екраните пред себе си или зад вас. Искам да ви представя BBVA. Ние сме водеща испанска банка. Имаме клонове в целия свят. Ние сме глобална финансова институция. Естествено, нереалистично е да представя толкова сложен въпрос в рамките на 12 минути, затова ще говоря само по някои аспекти от предложението, които за нас са най-важните. И ще ги спомена не само от гледна точка на испанската банкова индустрия, но от гледна точка на нашите клиенти, дружествата. Сигурна съм, че моите колеги ще обсъдят онова, което ще кажа. Знаете какъв е прецедента. Съобщението на комисията от март 2014 година и публичната консултация на комисията от миналата година. Испания отрано прие препоръките и направи е, по-лесно приемането на директивата, тъй като това е фундаментален компонент на предложението за Европейския съюз на капиталовите пазари. Високото ново на изпълнението на препоръките в рамките на кризата, след като имаше драматично увеличение на процедурите по несъстоятелност, е, ни накара да поставим фокуса върху този въпрос и да разгледаме е, специфичната чувствителност на финансовия сектор е, по отношение на регламента за несъстоятелността. В светлината на високото ниво на изпълнение на препоръките, ние смятаме, че някои разпоредби са изключително окоръжаващи. Някои от тях вече са били тествани в рамките на испанската система. Например, е, наличието на цял набор от различни процедури, е, надзиравани от съда, в рамките на съда или извън съдебни. Смятаме, че по този начин се дава възможност на длъжниците да изберат процедура, която най-много отговаря на техните нужди, независимо колко са големите и колко са сложните. По отношение на съдебните превентивни преструктурирания, т.е. в допълнение към тези преструктурирания, сме въвели една извънсъдебна процедура, която доведе до много успешни резултати с малките и средните предприятия. Защо тази процедура ни харесва? Защото е гъвкава, защото е лесна и защото функционира добре. По отношение на съдебно признатите преструктуриране. Трябва да кажем, че нашето национално законодателство определя критерии за формиране на класове длъжници, като определя два типа кредити – обезпечени и необезпечени. Знам, че това не е особено изтънчено, но има правна сигурност и системата работи. Освен това имаме механизъм за налагане на преструктуриране, той изисква голямо мнозинство от кредитори, за да може да се прехвърли плана за реструктуриране към несъгласните кредитори, независимо дали са обезпечени или обезпечени. Вие знаете, че може да има налагане на мерки и на обезпечените и на необезпечените кредитори. Тази система работи много добре с големите компании. Приели сме и спиране на производства при индивидуални искове с фиксиран срок от 4 месеца, като той не може да се удължава. Знаем, че 3 месеца може би е малко по-разумен срок. Имаме освен това така наречения механизъм за втори ча... шанс. И освен това имаме и защита по отношение на исковете за отмяна. Ще се върна на този въпрос малко по-късно. Е, този механизъм се използва при механизми за преструктуриране и в съда, и извън съдебни такива. Е, и сега, по конкретната тема. Напълно подкрепяме подхода на комисията. Може да се очаква, че Испания до голяма степен отговаря на препоръките. Различните мерки по силата на предложението без съмнение ще допринесат за подобряване на стандартната степен на събиране на вземания и ще намалят нивата на закъснелите плащания. Нека да кажа все пак, че за нас има нещо много важно. Понякога предложението, според нас, е твърде насочено върху големите корпорации, а не върху средните, малки и средни предприятия. Основните положителни аспекти от предложението може да ги видите тук. Е, ние направихме оценка на тези аспекти и мисля, че трябва да ги спомня. На първо място защитата на, на така наречените междинни пари. Това ще бъде нещо ново. Онези от вас, които не знаят какво представляват тези междинни пари, това са средствата, които се отпускат по време на преговорите. А новите пари са онези пари, които се отпускат като последица от изпълнението на споразуменията. Е, ние сме съгласни, че трябва да има защита по отношение на така наречените нови пари, но не споделяме е, в пълна степен необходимостта от съдебна намеса. Затова ние смятаме, че защитата трябва да се дава независимо от използваната процедура, независимо дали тя е съдебна или извънсъдебна. Освен това смятаме, че а, е, така наречените спирания на производства при индивидуални искове те дават възможност на длъжника да преговаря с кредиторите. Това е нещо много добро за е, различните институции и ние прилагаме е, системата на широка основа, но разширяването на периода в рамките на 4 месеца трябва да се разгледа само при ограничени обстоятелства и при определени условия. Например, когато има подкрепа от мнозинството от кредиторите. По-настоящем текста казва, че това се прави, ако има доказателства, че има известен напредък в преговорите. Това е твърде мъглява формулировка. Приветстваме подхода на така наречените подлежащи на изпълнение договори. Освен това сме съгласни с възможността да се налагат мерки за преструктуриране на кредиторите, дори и на обезпечените кредитори, стига да има голямо мнозинство. Между другото, аз не мога да си представя, че в миналото ще да кажа нещо подобно, но след като станах свидетел на жертвите, които се правят, когато се налагат мерки за преструктуриране, и след като видях ползите от това да не се стига до ликвидиране, ние определено смятаме, че това е нещо много добро. Освен това, на лице е още един принцип, който подкрепяме той се нарича принципа на това никой кредитор да не е в най-лошо положение или no creditor worst off. Този принцип се казва, се споменава в предложението познато като теста за най-висши интерес на кредиторите. И накрая Накратко ще спомена така наречения механизъм за втори шанс за предприемачите. Освобождаването от отговорност по отношение на дълга в рамките на конкретен период е нещо разумно. Е, ние смятаме, че има нужда от нещо подобно. Само, че трябва да има минимално ниво на плащанията по време на периода, който предхожда пълното освобождаване от отговорност. Не трябва да има само механизъм плащай, ако можеш. Освен това, ние смятаме, че трябва да се направи оценка на принципа за добро намереността на длъжниците. Освен това, смятаме, че изключването на някои кредити, тук имам предвид публични кредити, изключването на, на, на тези кредити от принципа на пълно освобождаване от отговорност ограничава основната цел на механизма за втория шанс. В заключение, като цяло ние подкрепяме до голяма степен предложението. Смятаме, че има някои предпазни механизми, които трябва да се въведат, за да може да се гарантират механизми за контрол по отношение на новите е, предложени правила и стандарти. Осъзнаваме, че комисията е изправена пред много различни национални правни модели и е трудно да се намери пресечната точка между тях, тъй като те следват съвсем различни е, стратегии. Но е, в крайна сметка до известна степен Проектодирективата е взела много черти от глава 11 на американския документ, кодекса при фалит и не можем да кажем, че нашата система е чак толкова различна. Всъщност тя е достатъчно различна, затова трябва да има някои различни нови правила. На първо място трябва да се вземе предвид правилото познато като абсолютен приоритет, по силата на което притежателите на юниорен кредит имат възможност да налагат план за реструктуриране на носителите или притежателите на сеньорен дълг. Това е важно. Ние смятаме, че възможността да се прави така наречения крема, а именно да се налага задължение за преструктуриране от страна на притежателите на юниорен дълг към притежателите на сеньорен дълг, може да доведе до нежелани последици. Е, свързан с този принцип е и е, принципа на така нареченото формиране на класове длъжници. Това е нещо много различно и не толкова свързано с правната сигурност. В Испания имаме само два типа кредити, обезпечени и необезпечени. Това не е особено изтънчено, но пък е доста сигурно като система. И ако минем на една друга система, която включва, например, частни споразумения, може да има някои затруднения. И в заключение, втората иновация, свързана с американския документ и глава 11, това е всъщност увеличаването на участието на съда или съдебното участие. Това е, например, принципа за абсолютния приоритет участието на съдилищата. Трябва да има контрол, естествено, от страна на съдилищата, трябва да има намеса, но това трябва да се случи след като е постигнато споразумение и когато има несъгласни кредитори, техните права също трябва да бъдат защитени. Това е моето послание към вас днес. Благодаря за интереса. Казвам го на езиците, които мога да говоря. Благодаря. Благодаря и сега ще ни бъде представена гледната точка на малките и средните предприятия. Ще се изкаже господин Люк Хендрикс. Той е от организацията с съкръщението УЕАПМЕ. Сигурен съм, че ще разгърнете това съкръщение. Извинявам се, но госпожа Регнер иска да попита нещо. Господин председател, не исках да прекъсвам никого. Погледнах часовника. Имаме много оратори. Времето напредна. Моля ви да бъдете пределно кратки, за да имаме възможност и да задаваме въпроси. Иначе не исках да ви прекъсвам. Председателя, искам да ви уверя, че ще имаме възможност за въпроси и отговори. Така, нека да представя още веднъж господин Люк Хендрикс. Той отговаря за конкурентоспособността на предприятията, външните отношения и правните въпроси в рамките на организацията УАПМЕ. 10 минути ви давам, господин е, Хендрикс. Благодаря ви, господин председател. Най-напред бих искала да благодаря на Комисията по правни въпроси, че ни покани днес. ЛАМПЕ е Европейската асоциация на занаятите и малките и средни предприятия. Бих искал също така да благодаря на Европейската комисия за свършената от нея работа. Госпожа Гайо също се позова на факта, че никак не беше лесно да се помирят а, и да се хармонизират а, различните национални законодателства с това ново предложение. Начинът а, по който Европейската комисия работи беше много успешен и според нас ново предложение на Европейската комисия е доста добре балансирано с това. Това предложение Европейската комисия всъщност предлага един нов подход към несъстоятелността. Предложената директива за несъстоятелността надхвърля директивата от 2013 година, която в крайна сметка не беше транспонирана в по-голямата част от държавите членки на Европейския съюз. В предложението обаче не се обхващат някои водещи измерения на в който не се спомена важен пост, като например определението за несъстоятелност, и други важни определения, всъщност би било почти невъзможно да се опитаме да хармонизираме е, класовете и иерархията на кредиторите. Но трябва да отбележим фактът, че МСП като кредитори са изложени на много сериозни економически рискове в е, случай на е, отказ да бъдат изпълнени задълженията им, което може да предизвика много сериозни последици за тяхното собствено економическо състояние, т.е. може да се получи верижна реакция. Бих ще почна с някои по-общи коментари по подложение, с които няколко конкретни първо предложението на Европейската комисия е да има възможност за ранно преструктуриране с цел по насочаване на економическият растеж и запазване на работните места. Съгласни сме, тъй като прекалено много предприятия обявяват несъстоятелност годишно. Друг важен елемент е да има една по-ясна структура за спасяване на надежните предприятия. А когато няма шансове за оцеляване, трябва да се пристъпи към бърза и ефикасна ликвидация. Съдържанието на предложението също също така положително отразява равнището на възстановяване на кредитите. На второто място трябва да се, е, се обръща голямо внимание на добросъвестните предприемачи, подчертавам добросъвестни, в случай, че има провал в предприемаческото начинание, трябва да се даде възможност на съответния предприемач или да продължи своената дейност, или да започне нова, въпреки първоначалния си провал. Действителност, несъстоятелността не бива да води до социално или, еклим, е, или економическо заклеймяване на съответното лице. Напълно подкрепяме целта на директивата. Много е важно да се подчертае нужността от е, бързо възстановяване на е, задълженията и да може отново да се възстанови економическата жизнеспособност на предприемача европейската економика не може да си позволи да губи предприятия или работни места при ненужни процедури на по Ако обаче се стигне до там, трябва да се вземе предвид, че и економически и социално справедливо да се даде възможност на съответното лице да започне на ново възможно най-скоро. Държим също така да отбележим, че превентивните мерки, които дават възможност за надежно проструктуриране, трябва да се привилегироват при всякакви процедури на несъстоятелност и са най-важните всъщност. Пак казвам, условието за жизнеспособност на предприятието е много важно когато това предприятие е жизнеспособно, трябва да му се предостави съответната помощ, включително и под формата на проструктуриране, Но превентивните мерки би трябвало да се съсредоточат най-вече върху предприятията изпаднали в затруднения, на които може да се помогне без да се стигне до мерки по структуриране, които са прекалено дълги и скъпи. Ако може това да се случи без системи за проструктуриране, въздействието и за кредиторите и за служителите е сведено до минимум. В случай на мерки на проструктуриране, трябва да се намерим добър и справедлив баланс между жизнеспособността на предприятието от една страна и интересите на кредиторите от друга страна. Като цяло смятаме, че това е едно отлично предложение. Според нас то наистина е намерило доброто равновесие между правата на кредиторите и интересите на длъжниците. При след това имаме някои конкретни коментара. Първата е свързана с глава първа превентивното преструктуриране. Когато предвиждаме подобни мерки, държавите членки трябва да гарантират, че правата на кредиторите са достатъчно надежно задължени, особено когато става дума за случаите, в които да има индивидуални решения за преструктуриране. Трябва също така да се наложат по-строги условия за достъп до процедурата, тъй като процедурата има въздействие и за кредиторите. Така, например, смятаме, че списъка на кредиторите, мерките, които искат да предприеме длъжника, всички тези елементи би следвало да се предоставят на съдята преди да се вземе решението. И смятаме също така, че би следвало да се предоставят условия за достъп до тази процедура в самото предложение. тук имаме конкретно проекто изменение. По а, вторият а, глава, предоставяне на втори шанс на предприемащите Това е много важно за нас както стана ясно, в тази глава се засяга втора част за предприемачите. Предприемачите, акционерите с пълно право са изключени тук. Целта е предприемача да има възможност да бъде освободен от отговорност от дълговете си в, за период от максимум 3 години след плана за изплащане в, в рамките на процедурата по несъстоятелност. Според нас предложението е насочено в правилната посока и дава наистина възможност за втори шанс на предприемачите. Разбира се, трябват ни ясни крайни срокове на европейско равнище. В, в противен случай има опасност да не се достигне до споразумение по националните крайни срокове. В резултат на това вторият шанс ще остане обективна мярка и смятаме, че трябва да се подходи справедливо спрямо добросъвестните предприемачи. За сега е предвиден период от 3 години, което обаче с по-голямата част от нашите членове е прекалено дълъг период. Повечето от процедурите по несъстоятелност са доста прости, особено когато длъжника е месе малко или средно предприятие. Ето защо смятаме, че е съвсем разумно добросъвестният длъжник да бъде освободен от отговорност в рамките на една година, освен ако случаят не е по-сложен по с осмотрение на съдята. И държа да отбележа, че нашите германски и австрийски членове не са съгласни нито с период от една година, нито с период от три години. Освобождаването от отговорност трябва да бъде възможно само след несъстоятелност при структуриране, трябва да се да освободи от отговорност веднага за приключването на плана за проструктуриране. Имаме и едно конкретно предложение освобождането от отговорност трябва да се прилага само към добросъвестните предприемачи, както каза и госпожа Гайо. Предлагаме член 20 да бъде изменен в тази насока и дори стигаме по-далеч. Настояваме да се въведе презумпцията за добросъвестност или за честност на предприемачите. Т.е. да се обърне е, задължението за предоставяне на доказателства по главата посветена на повишаване на ефикасността на преструктурирането. Предложението има за цел да направи по-ефикасни процедурите за несъстоятелност и преструктуриране, също така да бъдат опустени и улеснени. Ние подкрепяме напълно тази цел по краткосрочни процедури и с по-ниска с по-ниска цена ще облагодетелстват и кредиторите, и длъжниците. Подкрепяме също така и идеята за включване на възможност да се извърши процедурата по електронен път. Трябва да се вземат предвид потребностите на различните по размер предприятия при разработването на мерките за несъстоятелност. Преструктурирането е възможно за предприятия от всякакъв размер, но на практика е много тежка и скъпа процедура за едно малко или средно предприятие. Също така е прекалено дълго и предвидената процедура може да отнеме между една година от подаването на молба до одобряването на плана и предвид големият брой работни места, които бяха създадени миналата година от МСБ, смятаме, че преструктурирането трябва да се превърне в достъпна възможност и за тях. В заключение бихме искали да ви припомним предложенията, които вече бяха направени или които дори вече бяха а, одобрени в рамките на единият акт за МСП, който беше прият от Европейската комисия през 2008 година. Там вече се споменава, че държавите членки трябва да гарантират, че добросъвестните предприемачи, които са били принудени да фалират, трябва да имат възможност да получат втори шанс и също така трябва да се променят нагласите в обществото, т.е. да се въздава възможност ново начало на предприемачите чрез кампании за осъдомяване на обществеността. Трябва също така да се улеснят възможности да приключат случаите на несъстоятелност без неправомерни действия в рамките на една година. Трябва също така да има и схеми за подкрепа на предприемачите за второ начало. Това вече беше договорено от държавите членки и през 2008 година и смятаме също така, че тези предложения би следвало да бъдат отразени в тази плато директива. Много ви благодаря. Мисля, че се вписах в отделеното ми време. Благодаря ви за вниманието. Благодаря ви. Нека сега чуем мнението на синдикатите. Господин Петър Шерер има думата, който е заместник генерален секретар а, на ЕТЮК. Това е синдикат на е, е, Обединение на европейските синдикати. Е, Господин Шерер, благодаря господин председател. Искам да взема кратко отношение по някои членове. Въпросният документ по несъстоятелността е много важен за Европейския съюз, особено по време на криза. Трудещите си е, чувстват последици от е, частично несправедливи правила е, за несъстоятелност. Те биват съкратени без предварително уведомление. Освен това, не им се изплаща трудовото възнаграждение, което е дължимо и така нататък. Така че предложението на комисията не би трябвало да бъде върху банките и преференциалния им статут, а по-скоро положението на работници, когато има производство по несъстоятелност. Понякога има тактическа несъстоятелност, за да може да се избегне спазването на трудовото законодателство, като се подробват правата на работниците е, и се пренебрегват е, колективните трудови договори. През последните години се наблюдаваха многократно такива случаи и е, примерно Ал Италия или Естро в Нидерландия, което на хиляди работници струва работното място, или е, те трябваше да останат на работа, но при неблагоприятни условия. Е, така че недопустимо е, трудовото възнаграждение на работниците да бъде разглеждано както останалите предмети на спор. Работниците трябва да получат трудовото си възнаграждение и всички дължими им суми в пълна степен и без е, и незабавно. Трябва да има предвид, че всяко обратно твърдение настоящия статут е поставено под е, заплаха с настоящо предложение за рефинансиране. Те не могат да бъдат разглеждани в самостоятелен е, втори клас. Ние ние е, смятаме, че закона трябва да спасява както предприятия, така и работните места. Това трябва да бъде субект на е, консултации и на споразумение с работниците и техните представители. И е, заради това трябва да има винаги да се постига споразумение, е, трябва да се има предвид несправедливото отражение върху работници, в частност върху колективните трудови договори. Европейски законодател носи специфична отговорност за устойчиво корпоративно поведение. Е, това предполага по-независима външна гледна точка, задължения, санкции срещу директори или е, срещу унези, които злоупотребяват с неплатежоспособност сигурността. Е, повече подробности ще ви бъдат изправени, ще ви бъдат изпратени. За нас най-важното си остава запазването на работните места. Е, когато е, говорим за преструктуриране предприятие, трябва да се променя света на труда, особено трудовите договор. предложеното споразумение трябва изрично да гарантира правата на работниците за информация, консултация и даване на съгласие на всеки етап от процедурата. Не е достатъчно просто да се заяви, че директивата не вреди на европейското законодателство е, във връзка с информацията и консултацията. Европейският законодател трябва да предостави гаранции, че една устойчива и приобщаваща процедура ще бъде приложена. Това трябва да е, предвижда задължения от страна на работодателя, както и на проверяващия. Те, да бъдат информ... Те трябва да е, информират работниците за всяка възможност за жалба, която да засегне възможността на работниците да получат не неплатените се заплати, макар и дружеството да изпадне в несъстоятелност. Е, тази идея трябва да бъде добавена към член 8 и 9. Плановете за реструктуриране във връзка с условията за заетостта и трудовите възнаграждения не могат да бъдат правно задължителни при отсъствие на смислена консултация и съгласие от страна на работниците. Е, работодателите и представителите на синдикатите трябва да бъдат в позиция да въвеждат е, альтернативни планове за реструктуриране преструктуриране, за да се запазят работните места и да имат е, достъп е, до е, експерти по въпросното предложение. Това трябва да се предвиди по член 9. Директивата трябва да гарантира, че ранното предупреждение, което се отправя както до дружествата, трябва да се отправя и до работниците. Ето защо ние искаме допълнение към член 3. Директивата трябва да предоставя сигурност във връзка с необходимост необходимостта от запазване на нормални взаимоотношения между работодатели и работници. А именно по член 31 директивата трябва изрично е, да дава възможност на работниците да защитават интересите си при колективни искове, включително им правото им на стачка, съобразно член 27 и 28 от Харта за основните права, това предвижда по член 9, 11 и 31 да бъдат е, е, направено предложение в настояща директива. Трябва да сме сигурни, че това не се отразява на Националния пенсионен фонд. Това трябва да се предвиди по член 9. Изискване за пълен одит за трудово възнаграждение на работниците преди началото на преструктурирането. Това предвижда е, нов член 12а е, да бъде включен е, в настоящия проект. Държавите членки трябва да гарантират правата на трудещите се при преструктуриране. Е, правото на работниците за колективно договаряне и колективен иск, това трябва да бъде включено към правото им за информация и консултация. И информацията трябва да се предоставя, ако данните се отразяват на условията, при които те са найти на работа и трябва да получат неплатените си трудови възнаграждения. Е, винаги е, трябва да има предварителна информация преди началото на преструктурирането. Трудещите са преференциален кредитор и държавите членки е, трябва да са сигурни, че работниците имат собствен клас. Техните заплати трябва да получат статут на преференциален кредитор при преструктурирането и при несъстоятелност. Искам да бъда малко по-специфично във връзка с исковете на работниците. Мисля, че е, това не трябва да влияе на преференциалните кредитори защото обикновенно правата на работниците са по-големи, отколкото на останалите кредитори. Ако те се третират в отделен клас, това трябва да бъде задължително. Трябва също да бъде включено в новия член 12а, колкото до изпълнението, суспендиране на задължения на работници, но работниците трябва да са уведомени за това. Без адекватни предпазни клаузи, работниците ще загубят. Те ще загубят както трудове си възнаграждение, но също така безплатен отпуск, бонус, пенсии и така нататък. Всичко, което е свързано с условията на наймането им на работа. Ние предлагаме изменение по член 6, за да сме сигурни, че заплатите на работниците ще бъдат изплатени в пълен размер, незабавно, като срока се сведе до 70 дена, като се има предвид, е, че всяко е, продължение не трябва да превишава такъв срок. Трябва да е, имаме предвид и съответната директива за колективни уволнения и съответната директива за запазване на условията за трудова заетност при процедура по несъстоятелност. Е, тоест, трябва да има изменения в съответните членове на директивата. Е, как да гарантираме устойчиво корпоративно поведение? Последната точка. Тоест, е, говори се за втори шанс, но е под въпрос дали проверяващите дружество, което обявява несъстоятелност, да дали дружествата могат да бъдат оправдани за пропуските в дейността им, е, при условие, че те продължават същата дейност и е, те трябва да получат привилегията на ограничен пасив. Не трябва е, да има втори шанс за дружества, които заобикалят трудовото законодателство, които осъществяват нечестна конкуренция или се държат социално безотговорно. Тоест в член 19 и 22 трябва да се внесат изменения. Е, е, директорите, е, предприемачите, тези, които изпадат несъстоятелност, трябва да бъдат отговорни и да има допълнителни санкции, за да има хармонизиране с правата на работниците. Ние искаме да има изменение в член 18, 22, 23 и 25. Да. В заключение, общото ми заключение, както вече посочих в самото начало, ние гледаме на това предложение от гледната точка на работниците, а не само на банките. Е, ние искаме да има гаранции за заплатите и правата на работниците, право на информация и консултация, право на колективен иск, право на колективно договаряне. В никакъв случай тези права не бива да бъдат нарушени. Благодаря ви за вниманието. И аз ви благодаря, господине. Сега ще чуем позицията на хората от практиката. Първо ще се изкаже господин Аксел Бирбах от Германия. Имате 10 минути, господине. Thank you, Mr. Chairman, sehr geehrte Frau Professor Благодаря, господин председател, уважаема госпожо Нибер, уважаеми госпожи и господа. 20 години вече се занимавам с дружества в криза, практик съм по отношение на процедурите по несъстоятелност и съм член на Германската асоциация на практиците по процедурите по несъстоятелност. В нашата асоциация има около 700 члена. Ние приветстваме плана за по-лесно преструктуриране на дружествата. Въпреки това обаче искам да кажа, че нашия дългогодишен опит показва, че трябва да реагираме критично на много от тези предложения. Ще спомена някои от економическите рискове. Нашата организация е изготвила един цялостен доклад. Преценили сме и оценките, предоставени от други органи и институции, включително и тази на парламента. И така, имаме някои много сериозни притеснения относно части от предложението. Сега ще ги опише. На първо място ограничението до финансовите кредитори. Предложението има две цели. От една страна да се намалят лошите кредити и от друга страна да се спасят дружествата, които са изпаднали в затруднения. Тези цели обаче могат да се изпълнят по по-прост начин. Имаме нужда от извън съдебна процедура, която не е бюрократична. Е, ние смятаме, че трябва да се ограничи преструктурирането само до финансовите кредитори. По този начин ще се премахнат много от страб... слабите страни на доклада. би се стигнало до много различни промени в различните типове право, корпоративно право, право на несъстоятелността, ако се приемат всички тези промени. На следващо място. Проекто доклада нарушава член 178 от директивата за капиталовите изисквания – там се казва, че ако един длъжник повече от 90 дни не обслужва своя кредит, той е в процедура по несъстоятелност. Ние смятаме, че преструктурирането е полезно, ако а, се използва в такива случаи. Член 6 и 7 от а, регламента, познат като CRR, или регламента за капиталовите изисквания. се прилага тогава, когато приключи така наречения период на мораториум и се стигне до проблем с състоятелността на дружествата, което пък може да доведе до цената на кредитите. Това създава проблем за малките и средните предприятия съответно и оттам нататък тръгваме надолу по веригата на проблеми. Имаме проблеми с предпочитането на малките и средните предприятия пред големите кредитори. Ако това се случи, компаниите няма да могат да понесат на плещите си увеличаващите ще се разходи. Съответно, много компании могат да трябва да се откажат от своите регионални партньори. Освен това, по-малките компании може да се наложи да продават своите лоши заеми на други партньори и така навлизаме в един нерегулиран пазар. Можем да стигнем отново до едно стремглаво спускане надолу по веригата по отношение на несъстоятелността състоятелността на дружествата. Понякога има периоди на фактуриране, които са в рамките на 90 дни или на 120 дни и такива срокове не се считат за е, несъстоятелност, ако някой не успее да плати, имам пред в рамките на такива срокове. Знаете, че по силата на мораториума се е изисква от доставчика да продължи да доставя стоки и услуги на онзи, който е платил за тях, дори след като е започнала процедурата по несъстоятелност. Тоест, тежестта пада на плещите на доставчика. Това може да бъде изключително скъпо. Много често доставчика няма да има никаква сигурност, просто защото дружеството, което е обект на преструктуриране, няма как да се радва на някаква е, сигурност. Това може да засегне най-вече предприятия с много малки маржове на печалбата, например от хранителната индустрия или от тези, които произвеждат резервни части за автомобили. Предложението, съответно, е насочено към дружествата, които са преструктурирани, но по никакъв начин не отчита интересите на доставчиците. Бремето за тях е твърде голям. По-нататък, финансовите кредитори са в едно по-благоприятно положение. Ние смятаме, че те ще използват това благоприятно положение и ще навредят на интересите на по-малките кредитори. Ако се провали преструктурирането, риска за фалит е много по-голям за доставчиците. Съответно, ако е необходимо да има мораториум и ако той се прилага на по-широка основа, а не само за финансовите кредитори, единствената система да се намали риска е да се номинира от съда независима трета страна, която да участва във всички части на производството. Процедурите по несъстоятелност се основават на доверие така или иначе и това трябва да се прилага, когато се номинира трета независима страна. В много европейски юрисдикции интересите са балансирани. Значи работодатели, кредитори, длъжници, акционери, доставчици, риска трябва да бъде разпределен между всички тях. Ако това не се случи, бизнес културата просто ще бъде деморализирана. Ще има изкупувания, които ще бъдат изключително пагубни за бизнеса и етиката ще пострада, тъй като ще има стимули за а, черни или сиви, тъмни практики. Това от своя страна ще повлияе негативно върху пазарите. Предложението съдържа някои аспекти, които нарушават е, разпределението на интересите. Ще ги представя. На първо място няма ясно определение изисквания за участие. Няма определение на какъв етап може да се използва тази система, която е благоприятна за длъжниците. Това означава, че има сериозен риск за работодателите и за заетите и за кредиторите. Освен това ще се заплаши нормалното функциониране на пазарите. Пазарите трябва да бъдат защитени от несъстоятелни компании. Затова ние призоваваме за независима оценка и по силата на тази оценка трябва да се установи, че компанията ще може да бъде платежоспособна поне в рамките на едните 6 месеца и това трябва, след като се установи, да бъде съответно критерий за участие. На следващо място. Трябва да се избегнат рисковете компаниите да бъдат изкушени да манипулират. В по-малките дружества много често имат заеми, които се отпускат от приятели или от членове на семейството по този начин може да се стигне до риск от манипулации. Малките кредитори няма как да се защитят от манипулации. На трето място. Член 7, параграф 1 и 3 постановяват, че кредиторите сами не могат да отключат процедурите по несъстоятелност. В параграф 1 и 3 се казва, че длъжника може да го направи по всяко едно време. Съответно, тук се стига до риск по отношение на надзора. Кой ще наблюдава процедурата по насъстоятелност? Няма орган, който да представлява интереса на кредиторите и този проблем трябва да се премахне. На четвърто място, плана за преструктуриране предвижда да има 75% мнозинство по силата на плана за преструктуриране. Но това е мнозинство от исковете, а не мнозинство на кредиторите. Това се казва в член 11, параграф 1б. По този начин е на лице риска финансовите инвеститори да доминират производството и освен това по този начин се създава фалшива инициатива за манипулиране и за е, измисляне на кредити, просто за да се стигне до някакво мнозинство. На пето място. Много е важно да се защитят е, длъжниците е, в рамките на мораториума. Всички плащания трябва да се обезпечат от бъдещи процедури за несъстоятелност. Това води до допълнително бреме за кредиторите и за заетите. И накрая, въпреки постоянните загуби, няма разпоредба за излизане от пазарите. Има ли на стратегия в това отношение. Ако погледнем здравите пазари, една компания, ако е жизнеспособна, остава на, на, на пазара, ако не е жизнеспособна, просто излиза от него. Когато една компания се преструктурира, се пречи на възможностите да се спаси едно дружество, което наистина е жизнеспособно. Благодаря за вашето виждане. Сега втората позиция от името на хората от практиката ще бъде представена от госпожа Валери Люлюб Тома от Франция. Имате думата за 10 минути. Благодаря ви, господин председател. Не, не бих искал да благодаря за това, че поканихте и професионалистите, работещи в областта на преструктурирането от Франция. Държа от самото начало да ви кажа, че с а, голям а, ентусиазъм прочетохме едно от на Европейската комисия във Франция, но имаме и някои критики към него. Най-напред бих искала да ви припомня, че професионалистите работи в областта на не... способността във Франция се, се разделят на две професии. От една страна са синдиците, от друга страна съдебните пълномощници. Синдиците помагат на предприемачите по време на процедурата на преструктуриране или на несъстоятелност, а съдебният пълномощник съпътства предприятието, за да се намери възможно най-добрият начин за обезпечаване на задълженията и за да може да се продължи дейността на предприятието. До мен колежката Орели е синдик и може да отговори на въпросите ви. С последната реформа в Франция сте закон Макрон, освен на нашите две категории на професии, съдебните изпълнители също могат да се занимават с колективни производства в случай на малки а, несъстоятелности. Не става, извинявам се за термина, не става въпрос, че са малки по значение, но това са процедури или производства, които по принцип а, се разрешават много бързо, защото има малко активи и няма служители в съответното предприятие. Иначе по принцип седа определя или синдик и или съдебен пълномощник за процедурите по защитна процедура или за процедурата по несъстоятелност. Припомням ви, че нашата професия обхваща близо 430 души, 126 индика и 304 съдебни пълномощника. Професията е много ясно регламентирана. За, за, да, за, да се, за да стане член на нашата професия, човек трябва да мине два много тежки изпита. Не искам да звуча претенциозно, но нашата професия е високо квалифицирана, с много ясни правомощия и е призната като такава от съдебните органи. И така, връщам се на предложението за директива, за да ви уточня, че нашата гледна точка каква е нашата гледна точка всъщност в Франция? Според нас част от разпоредбите много лесно могат да се транспонират в френското законодателство, а други по-трудно могат да се транспонират до стъпата, в която се чуди дали изобщо не се стига до някаква червена линия, която няма да можем да преминем. По на гледна точка в френското право вече има много ясно изискване за хармонизиране, което съвпада с някои от изискванията на директивата. Няма да бъде изчерпателна, защото разбирам, че времето ни е ограничено, но все пак искам да припомня някои основни елемента. Първо по насока първа на предложението, използването на а, защитните а, или на процедури са им добре познати в Франция, т.е. имаме много ефикасни процедури за подаване на сигнал за проблеми в рамките на съдебните органи. Има система за срещи с ръководителите на предприятията в, в рамките на трудовите съдилище може да, се, да бъде извикан на директор на дадено предприятие за изслушване, за да се види дали няма проблем и дали няма да се, стиг... да се наложи задействането на превентивна на оперативно производство. Знаете, че са предвидени процедури по взаимно съгласие и адхок процедури, които са по, съвмест... по съгласието на всички заинтересовани страни. И тези производства са показали, че могат да бъдат много ефикасни в случай на преструктуриране на предприятията. Бих искала да ви дам конкретен пример с данни. Този вид производства по взаимно съгласие дава възможност да се излязат по възможно лесен и бърз начин дружествата от основното положение. През 2016 го имаше близо 2400 такива производства, които позволиха да бъдат спасени 612 000 работни места. Ако погледнем какъв е броят на съдените производства, именно 43 000, те засягат 107 000 работни места. виждате, че успехът на този вид производства действително е значителен. Той не само гарантира спас на работни места, но гарантира и оцеляването на предприятията. Ние много държим на този вид производства и макар те да не са включени в директивата, се надяваме схемите, с които работим, да могат по някакъв начин да съществуват съвместно с нашите превентивни процедури и защитните ни процедури, които според нас напълно отговарят на основните цели на директивата. Също така сме съгласни и отговаряме на изискванията, че не бива да се отнемат активите на длъжника. Съгласни сме също така и с предложението за системата на процедирането, възможността за ускорена защитна процедура също отговаря на нашите изисквания. Целта, разбира се, да се приеме план за преструктуриране с участието на основните е, кредитори, без да си има правит юниорните кредитори или тъй нареченият нов е, принцип за cross-class down, който се предлага, който ни представи изчерпателно колегата от Испания с решение на съда, разбира се. Съгласни сме и с е, вторият основна насоченост на предложението, именно поставянето на втори шанс на добросъвестните предприемачи. В френския закон имаме две възможности с тази страна. От една страна се предвижда ликвидиране на дълговете в рамките на процедурата за несъстоятелност и спрената реформа това беше, за процедура беше упростена чрез процедурата за упростена ликвидация. В момента по цялото производство при, приключва за по-малко от а, две години. А по отношение на указа от 12 марта 2014 година да дава възможност за професионално възстановяване, а именно възможността на физически лица с активи в размер по-малко от 5000 евро да получи в рамките на 4 месеца пълна ликвидация и заличаване на дълговете, било то лични или професионални. По отношение на третият, третият стълб, а именно мерките за подобрение подобряване ефикасността на колективните производства. Припомням ви, че законът Макрон даде възможност за по-тясна специализация на съдиите, създаването на специализирани е, търговски съдилища, а закона за модернизация на, на правосъдната правосъдната система за 21 век, наречен J21, е, дава възможността за, за създаването на поста консултативни съди. Създава се също така и електронна платформа за консултиране на всички правни актове, включително и на вземанията и искания за вземания. Трябва да направим някои дребни промени, но като цяло не се струва, че това ще бъде напълно възможно. И накрая по отношение на статистическите данни на Националният ни съвет разполага с много интересни статистически данни, които са на разположение на всички. Остават ни само две минути за нужните приспособявания. Смятаме, че приложеното поле, е заложено в член 1 е и 4, следва да бъде доизяснено. Действително смятаме, че дефиницията за вероятност за несъстоятелност е прекалено широко определение. Също така смятаме, че трябва да се преразгледа и разпробите свързани с а, съдиите и синдиците. И съм съгласен с колегата, че трябва на всеки път да се назначава независима трета страна. Имаме и проблеми с а, факта, че производството трябва да се основава на волята, т.е. съгласно нашето производство а, длъжникът има възможността да поиска закрила от съда на най-ранен етап. А фактът, че се дава подобна възможност и за кредиторите за нас е проблем. И накрая намаляването на Максималният период за наблюдаване от, 12, от 18 на 12 месеца ще е проблем за нас при рамките на нашите процедури, защото при нас тя е до 18 месеца, но пак насклони тук да направим отстъпка. В заключение смятаме, че има много сериозни възможности за подобряване благодарение на тази директива директива. Също така сме убедени, че хармонизацията с френското законодателство ще бъде доста гъвкаво, ще ни позволи след съответните нужни разисквания да изградим една система, която напълно да съответства на изискванията на директивата. Благодаря ви. И аз ви благодаря, госпожо. Разполагаме с известно време за дискусия. Има ли някакви въпроси? Госпожо Регнер. Dankeschön. Благодаря. Благодаря за направените изложения. това показва, че в Европейски съюз трябва да се уточнят много неща, ако искаме реално да се възползваме от възможностите, които ни се предоставят при тази втора преработка на директивата. Първо, искам да отговоря на въпросите на господин Вяр. Вие поставихте интересни въпроси, с които аз не бях запозната. Мисля, че винаги е добре да се каже, че трябва най-слабите да бъдат защитени. Е, това трябва да бъде нашето символ верою. Е, вие говорихте за пазара и за економиката като цяло, за стабилността. Е, искам да се върна на това дали някои страни са по-засегнати от други. Има ли вид предприятия или отрасли, които са по-засегнати? Или е, положението е по-сложно? С голям интерес изслушах това, което казахте, а именно, че трябва много да е, внимаваме лицата, които могат да манипулират ситуация или вземания. Е, за мен е, темата е много интересна. Естествено, че малките банки познават по-добре клиентите си от големите. Това е важно при процедура по несъстоятелност. На въпроса на госпожа Гайо – какво от опита ви е, сочи какво става с тези заеми? Отново се връщам на идеята за стабилност на финансовите пазари и на економиката. Това е цел, която трябва да бъде преследвана от всички страни на Европейския съюз не би е, трябвало е, да се е, спираме само на този частичен аспект. Втория шанс, това е нещо хубаво, но не е панацея. Благодаря. Госпожа Регнер, благодаря Господин председател, първо бих искала да благодаря на всички изказали се. Според мен беше полезно да чуя всички гледни точки по това предложение. Много ви благодаря. Аз съм докладчик. Няма да се изказвам сега. Ще имам възможност да се изкажа в края на изслушването. Така че сега няма да говоря за доклада, но ще ви задам няколко въпроса. Е, смятате ли, че в това предложение и ясно регулираме кога трябва да започне преструктуриране? В е, предложението се говори за несъстоятелност, несъстоятелност, в която предприятието може да изпадне във възможно най-кратки срогове по финансови причини. Според вас достатъчно ясно разписано ли е това в предложението? От друга страна, 90% от несъстоятелността се дължат на грешки в управлението на въпросното предприятие. Според вас така ли е? И ако е така, смислено ли е кредиторите е, и е, длъжниците трябва да бъдат оставени сами на себе си. Дали е, независимо лице, е, съд или съдебен изпълнител не би следвало да се намесят по-рано, защото ако трето независимо лице се намеси по-рано, за да се опита да възстанови равновесието, е, това е, би предоставило по-голяма защита за интересите на всички. Е, ще ви бъда много признателна, ако отговорите на тези въпроси. Има много други въпроси. Чух много критични гласове по Crossmas Crampdown, но все пак е, в определен момент трябва да се вземе решение за план за преструктуриране. Сега, според вас, плана за преструктуриране не е добър. Вие какво смятате, че трябва да има мажоритарно решение във всеки определен клас или като цяло? Въобще, какви предложения бихте направили по тези въпроси? Имам и други въпроси, но сигурно и други колеги ще искат да зададат въпроси. Председателя, госпожа Лопес Бермайго има думата. Благодаря, господин председател. Е, благодаря на всички, които дойдоха да направят ясни изложения. Е, по този начин бяха осветлени няколко точки. Бих искала да наблегна това, което каза представителя на СЕОС. С това предложение от директива ние не можем да пренебрегнем правата на трудещите се. Но всичко трябва да бъде разписано по-ясно, за да не може предприятията и банките да решат нещо помежду си за сметка на работниците. Аз съм направила много предложения за изменения в комисия заедост и ЕКОН в Европейския парламент. Но въпросът е какво ще стане на практика. И имам конкретен въпрос. мислите ли, че текста трябва да се засили, за да се избегне безкруполни предприятия да манипулират сметките чрез финансови инструменти. По този начин да отклонят печалбите към техни филиали и по този начин да не се спазят правата на работниците, макар и да има благоприятни условия за производство. За съжаление, познавам много такива случаи, затова задавам въпроса и бих искала да чуя мнението ви. Госпожа Бержерон, благодаря, господин председател. Благодаря ви за изложенията, които събудиха жив интерес у мен. Е, като професия 35 години от живота си съм посветила на несъстоятелността. Аз бях на края на веригата и мен, мое беше задължението да продам последните активи. Един един проблем винаги ме е занимавал. Е, занимавал ме е въпроса с лизинга. В момента малките предприятия и в частно съскостопанските дружества е, са е, готови за несъстоятелност, защото е, цялата и материална база принадлежи на банките. Така че лизинг, когато изпаднат в невъзможност да плащат сметките си, тогава те обявяват фалит, назначава се съдебен администратор или ликвидатор според размера на предприятието и дружеството, което им е отпуснало е, е, е някаква техника на лизинг, тогава той им го отнема веднага. Е, в 90 на 100 от случаите това става, без да се има предвид е, средствата, които дружеството е платило за да наеме тази техника. Това е абсолютно несправедливо, защото дружеството от една страна продава тази техника, от друга страна я отнема. Така че е, проблема с лизинга трябва да бъде решен много ясно. Не може да се отнеме техника, която е изплатена вече до 80-90%. Аз съм го видяла и съм го преживяла. Е, като ви отнема техниката, вие повече не може да работите. Друго, което много ме е безпокоило, банките отпускат средства на предприятията, това е безспорно, е, това са дружества, като искат лични гаранции от управителя. Това означава, че ликвидацията е, става и продължават индивидуални преследвания. Така че това не е втори шанс за съскостопански производител, който е ликвидиран. Е, техниката му се отнема по силата на лизинга и се продава на търка. Обаче има преследване поради разликата, поради това, че не всичко е изплатено и тогава му продават къщата. Ние можем да си говорим ангелски, но на практика в това се състои ликвидиране на предприятие при несъстоятелност. Председателя, благодаря ви. Това бяха въпросите. Кой от почитаемите гости би искал да отговори? С кого да започнем? Ja, ich fange vielleicht mal an, weil es ist eine konkrete Frage. Äh, аз ще започна, защото ми зададоха конкретен въпрос във връзка с тактическата несъстоятелност. Е, как да реагират трудещите се или техните представители? Мога да ви дам съвсем ясен отговор – Европейските синдикати подробно са обсъждали въпроса през последните години. Как най-добре да представляваме трудещите се? За първ път в нашата история взехме решение, по силата на което посочваме, че във всяко предприятие, в което има повече от 200 наети работника, някои искат броя да бъде сведен до 50. Добре, ние настояваме за това да има представители на трудещите се. Това е нашата позиция. При малките и средни предприятия е, трудещите се трябва да бъдат представлявани. Разбира се, че положението е различно във всяка страна, но все пак е, трябва е, да имат съветник, който да може да ги представлява. Не знам той дали трябва да бъде постоянен економически съветник – който постоянно защитава техните интереси в определено предприятие, е, за да могат е, те да се възползват от правото си на информация и консултация. Това не означава, че е, изцяло ще се избегне всяко тактическа несъстоятелност. Винаги ще има престъпници, които ще заобикалят правилата. Въпросът е, е не да се опитаме да сложим край на подобна практика, а просто да се предвидят повече възможности за трудещите се, а именно да им се даде възможност да упражнят някакво влияние или е, чрез е, представителство в управителния съвет или по друг начин но те трябва да бъдат представлявани и трябва постоянно да участват е, в е, целия економически процес. Е, трябва да има нещо като економически съвет. Вие говорите за началото на преструктурирането, каква да бъде изходната точка. Ако представителите на синдикатите или представителите на трудещите се имат по-подробна информация за това какво е състоянието на предприятието, то е много важно тези трудещи се и ръководителите на предприятието да постигнат някакво съгласие по най-подходящия момент за начало на процедура по несъстоятелност, начало на производство по несъстоятелност. Според нас е много важно да има съгласие между ръководството и трудещите се. И е, когато се постигне такова съгласие, трябва да започне преструктуриране. И накрая, е, във връзка с това, като вие казахте, е, неутрална инстанция. И аз се спрях на това. Ние смятаме, че е много важно по-важно от когато и да било да знаем е, каква институция да бъде това, но е, такива решения се вземат на национално ниво. Така или иначе това е абсолютно необходимо. Аз съм убеден в това. Е, и смятам, че изразявам мнението на моята конфедерация. По последната точка, госпожа Тома, ние сме напълно съгласни с това, което току-що беше казано. Посочването на независим орган, който да се занимава с тези производства, според нас е абсолютно необходимо, но отново конкретните държави трябва да решат дали това да бъде административен или съдебен орган. Но според нас това е от ключово значение. По е, е, въпроса за лизинга, предпочитам е, е, моя, бих казала, администратор да се изкаже, е, за да може да внесе известно умекотяване по това, което каза госпожа която говори за лизинга. Сега, лизинга е предвиден в предложението за директива. При процедурата с гаранции по френските закони, доколкото дейността може да продължи, е, то тогава длъжника е, може да уведоми е, за всички текущи договори, в частност и договора за лизинг, и това дава възможност дори да има неплатени вземания преди началото на производството по несъстоятелност, е, да принуди изпълнението на договора, с други думи да запази техниката, доколкото има възможност да плаща текущите е, вноски по лизинга. Сега, е, при условие, че дейността не е преустановена, но ако дейността продължава, има възможности, които са предвидени и в директивата се предвижда тези договори договор да продължава да се изпълняват. Допълнително техническо обяснение по критериите, е, за да се определи в какъв момент се прибягва до производство по преструктуриране. Аз мисля, че е много важно да се въведе скала в тези критерии а именно длъжника ще иска ли суспендиране на преследването или не. Според мен, ако има искане за суспендиране на производството, то тогава става ясно, че затрудненията му са много големи и той няма да може сам да се справи с тях. Но ако няма суспендиране, то тогава критериите могат да се удалечат от предсрочно въвеждане на производство по несъстоятелност. Председателя, благодаря. На мен не ми беше зададен конкретен въпрос, но искам да направя няколко коментара. Първо, относно техническата несъстоятелност. Още веднъж, нека да кажа, че мисля, че настоящото предложение е изключително балансирано. То се опитва да отчете спецификите на различните национални законодателства. Става дума за директива и ако на национално ниво има желание да се отиде по-далеч, може да се въведат мерки за техническа несъстоятелност. Мисля, че на европейско ниво има съгласие относно основните аспекти. Освен това, както вече казах, не става дума за директива за хармонизация. По отношение на класовете, класификацията, не е възможно да се намери европейско решение или да се стигне до споразумение на европейско ниво. Затова нека въобще да не се нагърваме с нещо подобно. Не можах да разбера много добре какво казваше колегата от синдикатите, защото той на практика говореше в ухото ми и слушах превода. Не мисля, че тук е мястото да се въвеждат нови правила относно представителството на работниците. Ако погледнете внимателно предложението, ще видите, че има много предпазни механизми. Може би не съм ви разбрал много добре. Извинявам се за което. И на следващо място една молба към Европейския парламент. Нека да а, приложи принципа първо малките. Мнозинството от засегнатите са малки и средни предприятия. Нека да нямаме предвид само най-големите риби, тогава когато правим предложение за промени в директивата. Нека да не осложняваме освен това процедурите, защото, както вече казахте, така или иначе вече са достатъчно дълги и достатъчно скъпи за малките предприятия. Затова молим парламента да мисли първо за най-малките. Благодаря. Господин Бирбах, ще се опитам в началото да отговоря на всички въпроси, които ми бяха зададени. дали ще се появят повече лоши заеми. Ако погледнете проекта на директивата и ако погледнете текстовете за така наречения втори шанс за МСП, ще видите, че този текст беше подкрепен след финансовата криза. Имаше много държави с много лоши кредити, като се има предвид, че държавите членки не могат да избягат от задължението без да има несъстоятелност, да, ще има рискове. Ще има рискове, ако се ограничи текста само за финансовите кредитори. Нека да не забравяме, че има и малки и средни банки, които субсидират малки и средни бизнеси в Европа. Банките имат много различни интереси. една по-малка банка проявява много по-голям интерес към отделния работник, отколкото някой, който седи на висок стол във Франкфурт или в Лондон. Не може банките да се изтеглят изцяло от финансирането на малките и средните предприятия. Госпожа Ниблер попита кога да започне процедурата. Има законодателна рамка, която е уточнена. Не може да се започне производство без да са дадени съответните основания за това. Мисля, че имаме нужда от е, някакво вътрешно ниво. Не можем да приложим принципите и на следващия ден да се отключи процедурата за 4 месеца. Дали става дума за 80% провал на менеджмента и необходимостта от неутрален орган? Аз съм напълно сигурен, че без неутрален орган няма как да проработят нещата. По отношение на подкрепата в Франция и Германия нещата си приличат. Ако няма синдик, който да каже, че трябва да продължат доставките и съответно да ви се плаща, няма как да се стигне до нещо положително. Има нужда все пак от прозрачност и ако тя липсва, стигаме до нерационални решения, особено когато ножа опре до кокала. По отношение на обезпечението за компаниите, мисля, че предложението на комисията не е достатъчно добро. Вие вземате предвид обезпечението от страна на дружества. Какво става обаче, ако има обезпечение от страна на брашния партньор или от страна на някакъв а, приятел, ако се даде къща като обезпечение. Това също трябва да се вземе предвид. Три минути имате, не повече. Ще отговоря на испански. Първо по общите въпроси и след това по конкретните. Имаше въпрос за това кога да започне преструктурирането. Аз е, съм доволна от разпоредбите за несъстоятелност. Във всеки конкретен случай трябва да се седне на масата и да се анализира положението на дружеството. Финансовите е, институции сами трябва да седнат и да решат кога е времето за жертви, защото на практика се изисква да се правят жертви. Мисля, че това е един разумен критерий. Процента, дали 80% е отговорност на менеджерите, не мога да се произнеса тук. Колегите от Франция и Германия отговориха нещо в същия дух. Както казах в самото начало, в Испания имаме напълно частен модел, без да има намеса от страна на синдици или специални администратори. Нещата работят. Аз не поставям под въпрос френския и германския модел. Има различни модели и съм сигурна, че всички са добри. Искам да подчертая обаче, че тук има разходи и понякога разходите може да не са поносими. Затова ако се налага някакъв модел, трябва да се преценят внимателно разходите. Поне до сега испанския модел работи изключително добре, така че няма нужда да се налага нещо отвън. По отношение на налагането на преструктуриране между класовете. В Испания нямаме нещо подобно. Ние обаче няма да се противопоставим. Можем да приемем нещо подобно. Имаме притеснение обаче по така наречения крам ъп. Тогава се губи правна сигурност. Формулирането на класовете не се прави по закона, а от, или по, чрез закон, а чрез договорка между кредиторите. И ако има крамъп или налагане на преструктуриране от страна на притежателите на второстепенен дълг към притежателите на първостепенен дълг, ще има затруднение. Други колеги вече отговориха на други въпроси. Както вече беше казано, имало е случаи на измами, аз не съм участвал в подобни случаи. В Испания от 2013 година се носи наказателна отговорност от всички юридически лица, не само от менеджерите в една банка. Тоест, ако се стигне до някакво разследване, е, всичко ще излезе наяве. Искам да кажа, че имаме предпазни механизми в това отношение и те са много добри. Нека да припомня, че всички заинтересовани страни все пак се интересуват от това какво ще стане с служителите на едно дружество или служителите на една компания. В крайна сметка всички тези хора са и клиенти и ние искаме дружеството да оцелее, а не да фалира. Имаше въпроси, които не разбрах може би говорите за риска от лоши кредити. Всъщност, когато всички се налагат да направят жертви, това трябва да се случи наистина. Необходимо е да имаме търпение и добро преструктуриране и така няма да се стига до кой знае колко много лоши заеми. Благодаря ви, казва председателя. За съжаление нямаме време за допълнителни въпроси или коментари. Ще дадем думата на госпожа Ниблер. Тя ще направи заключителни бележки. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Angesichts der fortgeschrittenen Zeit, denke ich, beschränke ich mich auf ähm, vier, fünf Anmerkungen. Благодаря, господин председател. Четири или пет неща искам да кажа. Благодаря на всички експерти за това, че дойдоха, не само защото направиха своите презентации. Благодарим за това, че отговориха и на въпросите. На второ място, като цяло отбелязваме, че предложението се приема, но би трябвало да се подобри или да се преформулира. не всички са изключително ентусиазирани, но като цяло има добро приемане. Господин Бирбах може би е изключението. Каза се, че трябва да отчетем интересите на всички, на дружествата, на банките, на кредиторите, на длъжниците, на потребителите, на доставчиците. Трябва да се уточни дали предложението е твърде благоприятно за едната или другата страна, предвид кредиторите или длъжниците. На следващо място дали преструктурирането в крайна сметка води до жизнеспособност и до економически успехи, защото има и рискове. Говорихме много за тактическите несъстоятелности, за ефекта на доминото, за предизвиканата несъстоятелност, за участието на роднини и приятели. Господин Шерер говори за работниците, говори за техните права, за техните интереси не е необходимо, т.е. не е достатъчно само да се защитават е, работниците, трябва да бъдат много добре информирани е, чрез работническите съвети и така нататък. И накрая ясно е, че е необходимо да има е, една независима администрация, независими синдици, независими трети страни. Всички са съгласни в това отношение. В Испания се говори за различните процедури. Ще ги разгледаме. Искате повече подробности относно сроковете, особено що се отнася до сроковете във връзка с освобождаването на дължниците от отговорност. Много се коментира налагането от страна на различните класове кредитори на преструктуриране, познато като cram down или cram up – Мисля, че благодарение на всичко, което чухме днес, е, можем да започнем разговорите. Два ли преди лятната вакансия ще има проект на доклад. Ще се постарая да се надяваме, че и превода ще се появи достатъчно бързо, за да имаме нещо конкретно в рамките на тази календарна година. Благодаря на всички за участието. Председателя, бих искал да благодаря на всички наши височайши експерти. С приключването на тази точка приключваме и утрешното, т.е. сутрешното заседание. Днес след обед в 4.30 ще говорим за една много важна и чувствителна тема миграционните потоци и миграционния натиск